Okay. It seems that Mr. Kazini is... Изглежда господин Казини няма да успее да дойде и аз искам изрично да благодаря на господин Киркхоп. Той сподели с мен, че му е било изключително трудно да води заседанието вчера и гласуването, така че аз съм много благодарен на господин Киркоп. Искам изрично да му благодаря за това. Grazie, mi scuso del ritardo. Ero... Благодаря, извинете ме за закъснението. Бях председател на заседание на АВКО с заместник министъра на външните работи на сегашното председателство. Нямаше как да изляза по-рано, разбираемо е. С оглед на личната неприкосновеност искам да ви съобщя, че заседанието се излъчва. Това е съвместно заседание на Юрий Авко и Либе с съвместно председателстване. С оглед на практическото улеснение, аз ще председателствам, тъй като съм председател на комисията АВКО. Разполагате с дневния ред. Ако нямате някакви възражения, забележки, приемаме дневния ред. Няколко встъпителни думи ще кажа, след което ще отстъпя думата на другите председатели на заседанието. Знаете, че Стокхолмската програма а, бе започната, бе въведена в изпълнение от съвета влизането на, в сила на Лисабонския договор. Преди това съветът вече бе задал насоките за създаването на едно пространство на свободата и правосъдието и сигурността. Като целта на Стокхолмската програма е да се справим ние като Европейски съюз с предизвикателствата, и да закриляме правата на човека, върховенството на закона, правна защита, също така да се справяме и с проблемите, свързани с репресивните а, мерки. Към този момент, 2004 година, Европейския парламент не бе това, което е днес и така минавам към нашата днешната задача. Имаме сега много по-важна роля като съзаконодателен орган, а комисията държи инициативата. Договорите вече са ратифициране. Имаме и Съда на Европейския съюз, чиято роля също бе подсилена. Освен това имаме и Европейската конвенция за правата на човека, чието разпоредби са задължителни. С договорът от Лесабон ние сме се присъединили де-факто и към а, Конвенцията за правата. Договора за функционирането Европейския съюз предвижда разработването на една оперативна програма, за да можем да изградим това пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Какъв е смисълът на всичко това? Парламентът има нова роля – която да играе. Особено внимание се обръща именно на тази тематика. На 21 май имахме подготвително заседание за днешната ни работа. Докладът бе изготвен от трите комисии и той вече е обнародван и сега сме в състояние да направим оценка на този проекто доклад, съвместен доклад. Не разполагаме с много време днес, нито пък имаме много време за одобрение на доклада. Смятам, че това бе достатъчно и сега ще отстъпя думата на другите председатели, са председатели на комисията. Най-напред господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Казини, благодаря на всички а, членове на комисиите АВКО, Либе и Юри. Според а, член 51 от правилника за работата на парламента провеждаме това съвместно заседание за първи път излизаме с официален доклад за Стокхолмската програма. Вече сме на последната права на този мандат на парламента. Стокхолмската програма бе въведена от, по време на шведското председателство през 2009 предви, и и пред, това е предвидено по силата на договора от Лисабон. Нужно е да се разработи европейска политика, да имаме единна процедура за да може да се изгради това пространство на сигурност, свобода и правосъдие. Всичко това се прави по линия на обикно, обичайната, обикновената процедура, законодателна процедура. И така стигнахме до този проекто доклад, средносрочен преглед на изпълнението на Стокхолмската програма, нещо, което ние направихме с критичен проглед, поглед стъпихме върху градивна критика с оглед да обогатим преразглеждането, да направим обзор на постигнатото. А целта е да постигнем първоначално зададените цели, когато тази програма бе въведена през 2009 година. Очакваме и предложение за бъдещето. В самото начало, когато бе подготвен първия доклад в началото на мандата на този парламент, имаше различни забележки и въпроси. Докъде сме стигнали до сега? Постигнат ли е конкретен напредък към момента? Дали трябва да полагаме усилия за разработване на нова програма, която да продължи Стокхолмската програма. Стокхолмската програма всъщност е продължение на Хакската програма. И в предходните програми бяха залагани различни цели от съвета в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Според договора от Лисабон обаче правилата се промениха и за това може би обосновано желанието да се разработи една нова програма. Бе разработен на една проектопрограма, е, съвсем в началото сме, има доста работа, която те първа ще бъде свършена. Подобри се сътрудничеството в областта на наказателното право. Има много други области, в които постигнахме сътрудничество, но следва да продължим да се развиваме, като например в областта за защитата на правата на обвиняемите в този мандат бе открита и процедура за Европейската конвенция за правата на човека. Тя не е приключила, не е усъвършенствана. именно за това правим препратки за някои разочароващи развития. В областта на основните права също бе постигнат е, напредък, но остават спорните въпроси, свързани с копенхагенските критерии. Дилемата тук всъщност е, че за да бъде една държава, трябва да бъдат въведени много мерки за защита на основните права. И в момента, в който това бъде направено, е, мерките вече не изглеждат, изискванията вече не изглеждат толкова строги. Нужно е да има много строга система за привеждане в съответствие с изискванията за защитата на основните права. Другите въпроси, които възникват, са свързани с свободното движение през граница, Имаше моменти, в които държавите членки се опитваха да върнат граничните проверки в шенгенския зони, но и там бяха постигнати доста успехи, имаме и доста предизвикателства. Засилиха се националистическите, популистичните настроения, страхове и заплахи. Именно за това в е, проекта на текста сме заложили и вижданията си за бъдещето на една последваща стокомска програма. Задаваме и някои въпроси. Въпроси свързани с правилника за работа на парламента в областта на свободата, сигурността и правосъдието. В миналото имаше програми в тази област, е, които е, бяха подвластни на решенията на отделните правителства. Парламента не може да, да приеме такъв един подход, а, е, който да не бъде съобразен с становището на парламента. И съветът определи срокове за изготвяне на насоки за работа в областта на сигурността и правосъдието за юли 2014 и сега ще изчета тези правила. Legislative and operational planning in the area of freedom, security and justice въвеждане на правила за работа в областта на свободата, правосъдието и сигурността. Отправя се покана към комисията да даде своя принос. Мисля, че това е доста ясно и то не е приемливо защото се загърва значимостта на приноса който могат да дадат националните парламенти. След Лисабонския договор Либе проведе междупарламентарни заседания с представители на депутатите от националните парламенти. Достъпът бе свободен. А, независимо дали а, тези парламенти а, бяха с еднокамерни или двукамерни. И тематиката, е правосъдието и сигурността. Ролята на Европейския парламент в същото време изкристализира след приемането на Лисабонския договор поради яснотата по отношение на делегираните актове и правилниците за изпълнение. Има няколко неща, които искам да обобщя тук пред вас сега по въпроса най-напред за основните права. Има развитие в тази област и се опитваме да прилагаме онова, което е предвидено по договора от Лисабон за допълнително сътрудничество по гражданско-правни и наказателно-правни въпроса, взаимното признаване. И всичко това следва да е в един пакет от мерки. Искам тук да припомня работата по наказателния кодекс. За първи път парламентът имаше възможност да даде определение за наказанията и правната защита по наказателно-правни въпроси. Това е един ценен инструмент, едва ли можем да преувеличаваме значимостта на постигнатото. Що се отнася до проучването от 2010 година за вътрешната сигурност – пак е необходимо да се обърне внимание на сътрудничеството между полицейските служби и работата на Европол. Що се отнася до свободното движение в е, шенгенското пространство и минаването през граници, имаше триалог успяхме да преодолеем затрудненията, свързани с Шенген, но е нужно и България и Румъния да се включат в Шенген без повече забава. Това е тяхно право, законно право. А що се отнася до предоставянето на обежище, мисля, че също успяхме да преодолеем застоя в областта на обежището и миграцията. Трябва просто да довършим това, което сме започнали. И националните парламенти следва да приключат работа по пакета от мерки за миграцията. Тези мерки все още не са окончателно оформени от комисията. А по въпроса за подготовката на правораздавателните и правоохранителните органи. Не е нужно само да се осигурява подготовка на прокурорите, съдиите, нужно е и адвокатите да бъдат обучаване, за да може цялата правна система в Европейския съюз да стъпи върху една основа, да има яснота за актовете, които следва да бъдат прилагани по надлежния ред. Така ще можем да доусъвършенстваме тази област на свобода, правосъдие и сигурност в Европейския съюз. Та, това е информация, която ще намерите в проекто доклада, който ще бъде, който ще бъде разпространен и на членове, сред членовете на трите комисии, които заседават съвместно по силата на член 51 и много се надяваме, че ще се умаем да приключим успешно този процес. Благодаря ви, господин председател, за тези встъпителни думи. Сега смятам, че можем да дадем думата на господин Берлингуер, който е докладчик от името на Комисията по правни въпроси. Имате думата, за да представите мнението си по този проект за съвместен доклад. Благодаря ви, господин председател. Не искам отново да повтарям съдържанието на писмените бележки, които, с които вече сте се запознали. Запознали сте се и с текста на проекта за съвместен доклад. Писмените бележки бяха изпратени съгласно правомощията на съответните компетентни комисии, т.е. по отношение на частното право, на сигурността или към по-конкретни въпроси, няма нужда отново да повтаряме вече запишеното в проекта за съвместното становище. Бих искал по-скоро да ви обясня каква е основната идея на нашето предложение. А именно да направим оценка на изграждането на европейското общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие. и да направим оценка за развитието на тази инициатива в Европа до момента. Имаше редици инициативи, които до момента бяха приложени. Става въпрос за Стокхолмската програма, Европейското пространство за научно-издавателска дейност или Европейското пространство на висше образование. Бяха създадени редица други европейски пространства. В крайна сметка говорим за едно средство за доизграждане на европейският проект. Какъв беше крайният резултат? Той беше много интересен, тъй като редица инициативи и правомощия, които доскоро бяха в компетентността само на държавите членки, те вече са и в компетентността на Европейския съюз. И поне според мен, към момента резултатите на практика са много по- малки в сравнение с очакването. Струва ми се, че по всички го споменати области все още Европа не е достатъчно активна. Говорим за действията, които се изготвят от отделните държави членки и се прилагат на практика. Аз си спомням, че, че в рамките на програмата от Стокхолм основната цел беше да се улесни мобилността и свободата на движение за всички европейски граждани, а все още не сме постигнали тази цел. А тук говорим за едно право на гражданите. Право обаче, което към момента съществува повече на теория, отколкото на практика. Друг нов елемент, който е свързан с програмата от Стокхолм, и който ни засяга пряко тук в Европейския парламент, е свързан пряко с правосъдието всъщност съществува връзка между Европа, прилагането на правата в Европа и економическия растеж в Европа. А знаете, че най-голямата трагедия в Европа в момента е безработицата и факта, че нашите граждани не могат да се намерят работа. Това е най-същественият проблем, пред който сме изправени. И може би понякога го подценяваме. Не си даваме сметка, че в някои региони в Италия, например, положението наистина е трагично. А, за да има економически растеж, имаме нужда от образование и научно-развойна дейност, но също така имаме нужда и добре функционираща съдебна система. Защото разпокъсаността в областта на правосъдието в момента представлява проблем за економическото развитие на Европейския съюз. По този начин ЕС не е в състояние да запази своята конкурентна способност спрямо Китай, Индия, Бразилия, Съединените щати. И всичко това се дължи на разпокъсаността в Европа. Ето защо трябва да подчертаем колко важна е Стокхолската програма. Трябва да настояваме за повече Европа. И трябва да подчертаем, че различите, които съществуват между нас, които сами по себе си са богатство, не бива да ни възпрепятства да постигнем общите си цели. Правото трябва да подпомага економическото развитие на обществото. През целият период на изграждане на Европейския съюз сме се стремили към хармонизация, която да се основава на съвместното зачитане и на зачитането на принципа на доверие в съдебните системи на останалите държави членки. В миналото законодателството се изграждаше на високо равнище и се прилагаше отгоре надолу. Днес обаче тази система се променя, тъй като прилагането на законодателството е различно. Имаме нужда от ежедневна защита и гарантиране на правата на гражданите. Затова смятаме, че признаването на съдебните решения, издадени в друга държава членка, може да се гарантира само ако има пълно взаимно доверие. В противен случай винаги ще се намери някоя държава членка, която да откаже да приеме съдебните решения и да ги прияти в друга държава членка и да ги изпълни. Така че се стремим към изграждане на още нещо общо, което не може да се постигне по сгодателен път. Става въпрос за изграждането на една обща правна култура в Европа. Как можем да изградим една обща култура, която да убеди магистратите в е, Италия и в Обединеното кралство. Трябва да убедим тези практикуващи в областта на правото, че те са преди всичко европейски магистрати, преди да са италиански или английски магистрати и че тяхна първа задача е да прилагат европейското законодателство и да защитават основните права в Европейския съюз. Това е една от основните принципи на Стокхолмската програма. програма. Припомням ви законодателството в областта на наследяването. Защо? Защото, както знаем, това е въпрос, който засяга почти всички граждани в Европейския съюз. А знаете, че има огромни разлики в областта на законодателството ам, управляващо наследяването в държавите членки. Също така има и големи разлики при трансграничната търговия. Как искате европейските граждани да купуват продукти, стоки и услуги в чужбина, ако нямат гаранцията, че правата им ще бъдат зачетени в държавата, където се извършва тази транзакция. Трябва също така да гарантираме, че има че, че нашите предприятия имат все по-трансевропейски характер, но как можем да искаме от тях подобно нещо, ако няма евро... статут за европейско предприятие? Имаме нужда от норми, които да сближават системите ни без изцяло да ги хармонизират. И една подобна, на подобно сближаване ще помогне економическият растеж и това може да стане чрез съвместните усилия на практикуващи в областта на правото и други заинтересовани страни, като например организациите за защита на потребителите. Всички те трябва да са наясно с мерките, които се взимат на европейско равнище. Затова трябва да наблегнем върху осведомяването и обучението на практикуващите в областта на правото в Европа. До момента се съсредоточихме основно върху обучението на съдиите и това беше напълно уместно. Но в крайна сметка съдиите са последната инстанция за гражданите, които искат да защитят правата си. А хората, които преди тях помагат на гражданите са адвокатите и различните асоциации, защита на потребителите, например. И затова трябва да се съсредоточим върху обучението и на този вид професионалисти. Така че трябва да погледнем напред и трябва да се съсредоточим върху този много важен елемент, а именно обучението на адвокати и други практикуващи в областта на правото. Друг важен елемент, както казах, е правната култура. Ние като законодатели, и дори бих казал ние като юристи, вярваме в правото като такова и в правата. А какво разбираме под права? Това са отделните права, които, от които се възползват гражданите, които те искат да бъдат зачитани. За да се превърне обаче едно право в действителност, трябва законодателството да се превърне в реалност. А много често има проблеми при преминаването от едно национално законодателство към друго национално законодателство. И често проблемите са от процесуално естество. Поради несъвместимост между процесуалните изисквания в отделните държави членки се стига до блокаж при опита за гарантиране неприлагането на дадено право. И затова си ми се струва, че тук отново подценяваме проблема. Трябва да, доведем, трябва да се стремим към една хармонизация, която да доведе до взаимна, взаимна на знаменяемост на процесуалните норми в отделните държави членки. Припомням също така, че днес има истинска криза на доверието на гражданите към Европейския съюз. Тази криза е действителност и трябва да признаем нейното съществуване. И според мен най-добрият начин тази криза да бъде преодоляна е да се върне отново економически растеж в Европа, да се създадат европейски работни места и да се върне богатството и благоденствието в Европа. Но за да можем да върнем доверието на гражданите, трябва също да гарантираме, че гражданите, където и да живеят в Европейския съюз се чувстват европейци. И за целта трябва да засилим чувството за европейско гражданство. И това може да се случи чрез Стокхолмската програма, чрез проучване на нормите, които съществуват, но не се прилагат на практика. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху прилагането на съществуващото законодателство. Аз съм бил член на национален парламент и като такъв мога да ви кажа, че основната цел на националните парламенти е да могат да изкажат своя глас, а на второ място е да изготвят законодателство, което вълнува в по-малка или по-голяма -по степен гражданите. Ние обаче тук в Европейския парламент не можем да си позволим подобен подход. Ние трябва да гарантираме, че законодателството се прилага. И прилагат, законодателството трябва да бъде основната ни цел при прилагането на стоковска програма и това е основното съдържание на нашия проект за съвместен доклад. Господин Касини, благодаря на господин Бернингуер. В встъпителното си изказване бях много кратък и се опитах да ви обясня с няколко думи по какъв начин влизането в сила на договорът от Лисабон промени изграждането на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Не може преди да дам думата на колегите, които са я поискали, трябва да се спра на една особеност а именно фактът, че свободата, сигурността и правосъдието се основават на стълба на демокрацията. Но в а, контекста на Стокхолмската програма има специфични разпоредби и може би те ще ни помогнат да разберем наистина до къде сме стигнали в изграждането на това пространство. Така, например, знаем, че все още не е разрешен въпроса за специфичната роля на националните парламенти. Също така не е разрешен и въпроса за контрол за, на спазването на принципа на пропорционалност трябва да гарантираме приносът на националните парламенти към европейската интеграция, но как? че създаване на още една институция? Не, разбира се, че не. Трябва обаче да се гарантира, че се зачитат правомощията и националните парламенти, и на Европейския парламент. Всички тези проблеми в момента се обсъждат и не са разрешени. Друг проблем е общото право в областта на гласуването. В момента не разполагаме с законодателство в тази област, която да ни позволи да организираме по по-хармонизиран начин изборите в Европа. Това е досие, което се обсъжда от съзаконодателите, но все още работата по него не е завършена. И накрая, честно тук в Европейския съюз се говори за гражданската инициатива и колко е важна тя. Аз обаче не съм убеден, че самите европейски граждани са наясно за съществуването и значението на тази гражданска инициатива като елемент от демокрацията на участието. Така че ми се струва, че трябва да продължим с работата по осведомяване на европейските граждани и ми се струва, че работата ни през последните няколко месеца всъщност доведе до блокаж по а, въпроса за гражданската инициатива. Това, мисля, бяха първите елементи, които се подели с вас, за думата има господин Гуерейло. Благодаря, господин председателю, и благодаря на докладчиците за този проект доклад. Ние имаме текста на този временен доклад и като обикновено смятам, че трябва да Възприемаме една балансирана позиция, като посочим слабостите, отрицателните страни, но в този случай ние трябва да сме честни и да кажем, че те са значителни. Вие споменахте инициативата за европейските граждани, а тя все още трябва да се доказва в смисъл да покаже на гражданите един потенциал за тяхното мобилизиране. И трябва да видим те първа законодателни предложения от Европейската комисия. Никой от инициативо до сега не са преминали през целия процес и не са приключили. И никой от тях не е дала като плод законодателно предложение от комисията. А по отношение на членството и на Европейския съюз в Конвенцията за правата на човека. Смятам, че това е нещо, което вече трябваше да сме постигнали или да, е, поне да го приключим до края на мандата на този парламент. И ако имаме късмет, то тогава ще имаме 5 години за пълното одобряване, ратифициране в държавите членки. Това ще бъде дълъг, сложен процес. Спомена се също проблема с Шенген. Постигнат е известен напредък, но едновременно с това се направиха и няколко крачки назад една ситуация, при която държави, които не бяха членове на Шенген по времето на а, изработването на програмата Стокхолм, все още не са а, членове. Така че да, има някои постижения, но има и някои недостатъци. Трябва да не забравяме, че тези недостатъци са значителни. Искам да се спра на няколко неща По инициативата за европейските граждани е, е, доклада говори за технически проблеми, свързани с нейното въвеждане. А проблемите надскачат е, техническата сфера. Има са и те финансови проблеми, проблеми свързани с а, ангажимента на комисията, що се отнася до това да стане инициатор на този законодателен процес, да бъде склонна по-позитивно да откликва на тези искания. Бяха представени данни в пленарната зала, конкретна данни ни данни относно а, изпълнението на тази инициатива и може би би било полезно за докладчиците да се върнат назад към този дебат в пленарната зала и да се възползват от някои от фактите и данните от този дебат. По отношение на присъединяването на Европейския съюз към, Европейс... към Конвенцията за правата на човека, мисля, че трябва да заемем по-критична позиция в доклада. Трябва да сме критични, когато става дума за ролята на съвета в целия процес на преговори и да се изтъкне факта, че все още чакаме решение на Европейския съд. Да, от една страна искаме да имам, получим това решение на съда и да сме станем свидетели на един по-бърз напредък – и вземане на решения. Но едновременно с това можем да кажем, че съжаляваме, че вече се изплъзнаха 4 години, е време през което можехме да постигнем повече. Не съм чел текста, може в детайли, но в този доклад ние трябва да говорим за тревогите на парламента, що се отнася до защитата на лични данни – тревогите на парламента относно неприкосновеността на личността. Всичко това засяга гражданите. А също в контекста на едно противоречие. Не само между САЩ и останалата част от света, но и това, което сега наблюдаваме, тревожните развитие на нещата в Обединеното кралство, и в други държави членки, в Германия, например. Може би наистина вече излиза на яве и информация, отнасяща се и до Испания. Аз не искам да наименувам отделни държави, но ние трябва да следим тези а, развития внимателно. И на последно място, аз и господин Касини следим целият законодателен процес и видяхме колко трудно е да се постигне политически консенсус между групите а, по неща, по които искаме да сме по-амбициозни. И аз съм разтревожен, че когато говорим за еднакъв унифициран изборен, избирателен закон, се сблъскваме с същите проблеми, като доклада ДАВ. Съдържанието е същото, говори се за напредък, а когато става дума за избирателния закон, трудностите са различни – но когато става дума за един единствен закон, тези <coughs> трудности трябва да бъдат разрешени с помощта на комисията АВКО. Благодаря. Altre richieste di intervento? Sì, ecco, prego. Оратора нямаше микрофон. Благодаря, господин председателя. Госпожа Матю напусна, но аз ще я заместа. На първо място, съгласен съм с господин Берлингвер. Това ръста на нашата економика и това как работи вътрешния пазар ще се възползват много от една добра подкрепа и дадени добри насоки. Например, търговския закон също трябва да постигнем интеграция и в него. И второто, което искам да кажа, се отнася за бъдещето на Стокхолмската програма. Трябва да ви кажа, че през последните 4 години а, наблюдаваме едно описание на това какво става и какво вършим ние в Европейския парламент. 23 години съм бил член на Националния парламент и ако Европейският съюз посегне на националните законодателства, аз като такъв не бих се съгласил с това, което ние произвеждаме тук. Така че ще помоля председателите да видят какво, как виждат бъдещето на Стокхолмската програма. Лисабонският договор говори за промени в начина по който управляваме, но националните парламенти имат нужда от един всеобхватен документ, за да се види какво прави Европейския парламент по този въпрос. Това е основното послание, което трябва да изпратим. Да се опитаме националните парламенти да бъдат ангажирани, а не да им подхвърлим някой друг кокъл, а, да им дадем нещо ценностно. Благодаря. Благодаря на господин Декамп. Няма повече желаящи да вземат дума. Да, всъщност има. Благодаря, господин Звиевка. Благодаря, господин председателю. Ще се спре много конкретно на точка 5, параграф 50 на проекто доклада. Там има нещо, което заслужава да бъде подчертано. Да се ангажира и комисията а, в а, цялата работа, за да се разрешат а, въпросите, свързани с гражданското и административното плаво, а, право. Казва се също, че тази идея за повишаване на качеството на правната култура зависи от това колко добре работят съдилищата. А също така обучението на съдиите, които ще произнасят решения, съдебни решения. В нашите заседания на правната комисия ние често обсъждаме това. Съгласяваме се, че хората, които работят в правната система трябва да бъдат еднакво обучавани из цяла Европа, не само съдиите, но и прокурорите. но и самата редакция на член 50, и тази идея, че искаме да разширим обхвата, да се разпрострем върху всичко и то на европейско ниво, а пренебрегваме факта, че има национални институции – и това е много важно. Да се покрият всички области на закона. Какво значи това? С, а, а, с а, този подход. Ами Европейския съюз не би могъл да има компетенция по всички тези въпроси. Европейския парламент може да дискутира, да решава, но не може да вземе да решава, да, да, решения. Той издава ежегодно едни оценки, но на мен ми се струва, че не е правилно от наша страна, ние като Европейски парламент, да навлизаме в области, в които нямаме а, компетенция. Ние, разбира се, е добре да се изказваме като една комисия, но аз е, призовавам комисията Либе да помисли за това каква е компетенцията на комисията и каква е, на, на нейната комисия, каква е компетенцията на правната комисия, а, за да не се пристъпват е, компетенции по, е, по отношение на един или друг и между нас защото има компетенции на правната комисия, които, в които ние не можем да се вмешаваме. Благодаря. Тоест да намерим най-доброто решение за всички комисии. Ще дам възможност на съдокладчиците да отговарят, но преди това нека да изслушаме и комисията. Има ли представител на комисията тук? пита господин Касини. Кой ще взема думата? Да, имате думата, госпожо. Благодаря. Ще говоря и от името на колегата от Генерална дирекция правосъдие, с който следим тази интересна дискусия. Първа бърза реакция, предварителна. Приветствам този добре изработен проект доклад, който привежда нашето внимание. Ние наистина споделяме както и вице-президента Рединг и комисаря Мастрем казваха тази възможност. Ние споделяме възгледите на парламентарните комисии, че всички нови разсъждения върху бъдещето и какво ще последва след края на Стокхолмската програма трябва да се поставят в контекста на новата институционална рамка, която създаде Лисабонския договор. В в този смисъл трябва да се ангажира изцяло Европейският парламент и да не бъде ограничено само до съвета или комисията. Искам също да подчертая, че говорейки за бъдещите стратегически пътища, ние трябва всичко това да поставим в глобалния контекст, за да видим предизвикателствата пред Европа, вътрешно и външно. И свързвайки бъдещите си действия с тези предизвикателства, ние най-добре ще можем да решим основните линия за нашата бъдеща работа. Искам също така да кажа няколко, три малки бележки, отнасящи се до проекта доклада. Първо, колко силно приветстваме връзката с економическото възстановяване. Това е в съответствие с нашите разсъждения в комисията на ниво нашите служби и виждаме ясна връзка между економическото възстановяване и по-ефективно правосъдие, както господин Берлингуер по-късно речиво от мен обясня, също и връзката между подвижността, мобилността и миграцията и економическото възстановяване. Ние сме на мнение, че това няма да бъде панацея за всички а, проблеми, но ще играе голяма роля тази Стокхолмска програма и за това приветстваме позоваването в доклада на много бавният напредък в областта на законната а, миграция. Искам също да приветствам това, че се подчертава а, изпълнението на законите на Европейския съюз. Нови правила трябва да бъдат създадени и вероятно можем да кажем, че трябва да искаме повече Европа. И само ако изпълняваме с, сериозно правилата, които вие, колеги, приемате, ще можем да изградим една територия на свобода, сигурност и правосъдие. Тук не става дума само за едно формално, но за едно съществено прилагане. една област, в която може да се направи още много и ние възнамеряваме да го направим. И последната ми бележка, господин председател, ще бъде по външното измерение в тази област на политиката. Както знаете, тя се няма да се спирам на детайли, международни споразумения или последното партньорство за мобилност с Марокко, но а, си заслужава да се разсъждава върху всичко това, като имаме предвид а, колко са важни контактите, връзките с стратегическите партньори. Благодаря. Благодаря. Може би можем да продължим последния начин, да тръгнем в обратен ред с докладчиците. Аз лично бих искал да спомена някои от бележките, които бяха направени. Примерно на господин Гереро. Да, може би е прав. Трябва да говорим за европейско право. И някой друг направи друга забележка. А, именно за гражданската инициатива. Там се налага нещо да се доуправи, не само от гледна точка на техническите аспекти и логистиката. Би трябвало да помислим и за следващия парламент. Бихме могли да обмислим и тези възможности. Ще ми се да подчертаем, значението на имиграцията. Съдиите трябва първо да се считат за европейци и после за граждани на своята страна. Мисля, че господин Гереро го каза добре. На границите трябва да се чувстваме като европейци а не само представители на собствената си държава. Това трябва да бъде отношението и по отношение на законодателството. Господин Гелар, благодаря много за направените коментари. Е, и тримата докладчици отбелязват това, което бе казано. Аз само искам да спомена че този критичен поглед е много необходим. Не само по отношение на техническите аспекти, но и по отношение на въздействието върху основните права. Дилемата от Копенхаген и така нататък. Напоследък виждаме, че се появяват много проблеми и с програмата на САЩ Призма – Виждаме, че много проблеми възникват с разузнавателната дейност и как това се отразява на правото на личен живот на европейските граждани и хартата за правата влезе в сила заедно с Лисабонския договор. Това също трябва да имаме предвид. Без спомената и необходимостта от до усъвършенстване на онова, което прави парламента в областта на свободата, сигурността и правосъдието и компетенциите на националните парламенти, така както те са предвидени по Лисабонския договор. Това е една неизследвана област и никога преди това Европейският парламент не е имал подобни функции, като са законодател по наказателно-правни въпроси. Националните парламенти също не са били така са причастни по тази тематика. Това са предизвикателствата и ние трябва да се справим с тях. Следва да си зададем и въпроса възможно ли е да бъде разработена една програма, която да се явява приемник на Стокхолмската програма. И преодоляване на господстващото положение на правителствата. Има планове за постигане на определени цели в срок от 5 години и създаването на тази на това пространство на свобода, сигурност и правосъдие една от целите. Лисабонският договор вече влезе в сила, имаме нова правна рамка и предвид това Третият стълб става подвластен на предвиденото в Лисабонския договор. Това ще има и последствия. Трябва да преценим дали поради това става наложително разработването на една програма приемник и трябва съвета и комисията да дадат отговор на този въпрос не би трябвало да загърбваме или да пренебрегваме на Европейския парламент в областта на сигурността, свободата и правосъдието. Съгласен съм с направените коментари току-що. Вземем ги предвид, ще бъдат отразени в нашата работа казва господин Берлингуер. Благодарен съм и наказаното от комисията. Позоваваме се на член 51 от правилата, за да можем да свикаме съвместно заседание и да подготвим съвместен доклад. Това го сторихме с надеждата, че ще постигнем конкретни резултати. За нас бе важно да се направи този средносрочен доклад, доклад за прилагането на Стокхолмската програма и за нас бе много важно да се поставят някои жалони, които да бъдат отправни точки и да бъдат включени коментарите, които чухме днес. Всъщност, ние не смятаме, че трябва всичко да бъде преработено из основи. Смятаме, че трябва да се направят някои допълнения, които да подобрят качеството, да внесат яснота за създаването на тази конкретна област на свобода, която би се отразила и на гражданите. Смятам, че приключихме с работата си, но трябва да заложим и някакви срокове за бъдещата ни работа, примерно за внасене на измененията до а, 3 септември. След това ще ги обсъдим на следващото заседание, което ще бъде на 23 или 24 септември, за да можем да гласуваме този доклад на следващото съвместно заседание след 24 септември, може би на 14 октомври. Това е всичко от мен. Приятен следовет.